Уважаеми дами и господа, Уважаеми господин президент на Монголия, уважаеми господин Трой, Елбек Дрош, за нас е голяма чест да ви посрещнем тук в Европейския парламент. Уважаеми господин президент, Монголия, вашата страна, е, страната, е страна с една многогодишна и много богата цивилизация. Една страна на една бу... много жива и млада демокрация. Преди 25 години във вашата страна за първи път се проведоха свободни демократични избори. Миналата година вие започнахте изграждането на правителството на, е, на националното единство. Ситуацията беше много трудна, но усилията ви се увенчаха с успех. Сега вие може да докажете економическото развитие на вашата страна. Имате пълната подкрепа за това географското положение на вашата страна между две големи и силни страни, Руската федерация и Народна република Китай, това положение, тази ситуация не е винаги лесна, особено в рамките на двустранните разговори. Ето защо успехите на Монголия трябва да се оценят много високо. Съвсем сигурно Монголия, уважаеми дами и господа, е светъл лъч в региона. Затова, господин президент, е много важно, че вашата страна през юни 2016 година ще е мястото, където ще се състои срещата на върха на Азем. Тази среща на върха е много важна, защото това е моста между Европа и Азия среща на върха, на която ще се потърсят решение на регионални и глобални проблеми. Сигурен съм, че в столицата на вашата страна ще обележим напредък. Надявам се в името на моите колеги до тогава да може да подпишем споразумението за сътрудничество с Монголия и Европейския съюз. Надявам се всички парламенти да са ратифицирали това споразумение. Господин президент, добре дошли отново в нашия парламент. Имате думата. Господин председател, уважаеми членове на Европейския парламент, ваши превъзходителства, дами и господа, аз искам да започна с съвсем прости думи. Благодаря